Председателят. Благодаря. Искам да благодаря на депутатите, които зададоха въпроси. Искам да благодаря на кандидата за комисар, господин Хил, за дадените отговори. Сега имате възможност за кратко заключително изказване, не по-дълго от 5 минути. Може малко да удължим, ако желаете, тъй като бяхме достатъчно дисциплинирани до сега. Ако искате да се върнете към някои въпроси, които не можахте да обхванете по-рано, така че имате дума за заключително изказване. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, уважаеми членове на парламентарната комисия. Благодаря ви за начин, по който организирахте изслушването. Надявам се да сте останали с впечатлението, че сте имали възможност да зададете въпросите, които искахте да ми поставите. Обещах ви да взема участие добросъвестно в изслушването и мисля, че го сторих. Отбелязах си някои от въпросите и коментарите, които се появиха нееднократно. Ще ги разгледам внимателно. Ще се върна с по-конкретна отговор, както вече обещах няколко пъти. А по отношение на ресора, искам отново да се върна на основните си приоритети и отново да, да подчертая какви са основните ми цели, които са в синхрон с някои от с част от казаното от вас. На първо място прилагането с, цел завършване на започнатото от предшественика ми тази комисия за оздравяване на финансовият сектор. Още от първия ден, в който стъпя в длъжност, трябва да положа много енергия, в банковият съюз, за регламента МИФИД, директива за капиталните изисквания и всички други важни законодателни текстове. Оставам впечатлението, че по-голямата част от вас искат да приключим този процес на изпълнение и че искате Европейския парламент да вземе участие в този процес и мога да ви уверя, че ще работи в двете насоки. Важен беше и, беше и въпроса за надзора и оценките. Както вече казах, няма нужда да имаме обща регулаторна рамка, ако ние спазваме, но трябва винаги да сме готови да преразкажем съществуващата нормативна уредба. Трябва също така да сме в състояние да отговорим на новите рискове и вече го правим, като например с предложението за прекалено големите финансови институции, които а, не могат да бъдат за които, за които не може да бъде допуснат фалит, но има и други подобни теми, които са обсъщи и в рамките на G20. Трябва също така да гарантираме, че правилата се прилагат напълно в а, един а, все по-глобализиран и отворен пазар. Или казвам други думи, трябва да, да има международни, да се придържаме към международните норми, да спазваме нашите собствени норми, норми да включим също така финансовите услуги като водещ компонент на преговорите за споразумението с Съединените щати. По отношение на потребителите, нееднократно ще споменам колко важна е възможността потребителите да използват при пълна сигурност финансовите услуги, че трябва да се съсредоточим в тази насока. Съгласен съм напълно с вас. Според мен един от най-добрите начини да го постигнем е да привлечем потребителските организации в, дей, дей, в нашата дейност. В същото въжи и за сектора на застрахователната дейност. Друг важна тема, повдигната от вас, беше създаването на работни места и економическият растеж. И смятам, че най-голямата заплаха за стабилността в момента е недостатъчният економически растеж и високото равнище на безработица и няма как да, да разгледаме регулаторната рамка без да вземем предвид економическият растеж и създаването на работни места. Но смятам, че посредством Съюз на капиталовите пазари можем да постигнем въздействие върху економиката на целите Европейски съюз и всички 28 държави членки. И пак подчертавам, според мен това трябва да бъде един проект, който да обхване и 28-те държави членки на Европейския съюз и Надявам да мога да общам на, на вашата подкрепа. Също така ще направя всичко възможно да помогна на Жан-Клод Юнкер, за да успее да осъществи своята цел за набиране на пакет за инвестиции в размер на 300 милиарда евро. И нека съм спомня друг въпрос, който засяга както финансовите услуги, така и моята лична позиция. И това е въпроса за прозрачността. Смятам, че самото понятие прозрачност играе водеща роля за доброто финансиране на финансовите пазари, но също така и в отношенията ми и сътрудничеството ми с вас. Понякога, може би, ще се разминават мненията ни по същество, но се надявам никога да не се разминава становището ни за това дали се придържам към ангажимента си за прозрачност в своята дейност. Както се надявам, стана ясно по време на това изслушване, аз се възприемам като прагматичен и готов на консенсус и проевропейски настроен политик. Аз съм прагматик, не съм добър оратор. И всичко, което съм успял да постигна в политиката, беше чрез сътрудничество с колеги, с служители, с хора от различни политически окраска. И се надявам да постигна същото и в сътрудничеството си с вас. В заключение, смятам, че всички сме натоварени с огромна отговорност в този решаващ момент от историята на нашия континент. Смятам, че европейските граждани искат промяна към по-добро и смятам, че заедно може да допринесем за този процес. Надявам се да имам възможността да работя съвместно с вас, да поемем заедно тази отговорност и заедно да си играем нашата роля, за да допринесем един добре, за един добре регулиран пазар на финансови услуги, който допринася за една процъфтяваща економика, което от своя страна ще ни помогне да постигнем основната ни цел, а тя е създаване на работни места – и ако постигнем тази цел, ще увеличим доверието на европейските граждани в Европейския съюз и европейските институции. Благодаря ви, господин председател. Thank you, Mr. Благодаря ви, господин кандидат комисар. Сега ще проведем заседание на координаторите при, при закрити врати, за да направим оценка на това изслушване от 17.30 до 19 часа. Преди да приключи, искам да поздравя предишен председател на нашата комисия Шаран Баус. Благодаря на кандидат комисарият Джонатан Хил. Приключваме изслушването.